Uh, Скъпи колеги, моля заемете местата си, за да започнем гласуването. Nell'apposita fessura la vostra carta di voto. Моля, сложете вашите карти за гласуване на съответното място. и ще видим след първото гласуване дали работят. Нека да започнем с гласуването за, гласува, за доклада препоръка е към съвета и комисията във връзка с преговорите за споразумението за асоцииране на Република Молдова. Сър Уотсън е докладчика. Сър Греем Уотсън. Той ни е удостоил честа да присъства. Така че можем да започваме. Започваме с изменение 26 за, против, въздържава се, отхвърля се. Изменение 27. Устно изменение за, против, Въздържали се, приема се. 28. 27 се приема, няма нужда да гласуваме електрон. 28 за, против. Въздържали се, приема се. 31 за, против. Въздържали се, приема се. 33 за, против. Въздържали се, приема се. Нека да проверим а, електронно. Моля, гласувайте. Четиридесет девет души са гласували. Кра... 34 на 15 приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Бих казал, че се приема, но нека да проверим електронно. Моля, изменение 34, моля гласувайте. Е, може би някои не са дошли, но в момента прекратяваме вече гласуването. Кюдямо си, кюдямо. Ето ги 52-та гласа. Край на гласуването. 28-24 приема се. Компромис едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме на 44. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще гласуваме 37, защото го пропуснахме преди малко за. Против, въздържали се, отхвърля се. 45 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 46 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 47. 46 ще го проверим по електронен път. Гласуваме за 46. Прекратете гласуването. 28 за, 26 против, приема се 47. Не поправя се председателя. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. изменение 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме на компромис 5 за, против,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 Ще гласуваме електронно за 79. Моля, гласувайте. За проверка. Прекратете гласуването. Тридесет гласа за 29 против. Приема се. Един от НП в повече май е гласувал. Нека да повторим тогава гласуването. Гласуваме още веднъж за 79. Електронно, електронно. Готови ли сте? Приема се. 32 на 27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 мисля, че се приема. Вие не сте съгласен? Добре, нека да проверим. Гласуваме електронно за 87. Имаме достатъчно време. Гласуваме за 87. 87. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Осемдесет девет за против, въздържали се, приема се. 90 отпада, 91 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, 18 се 18 се прие. Ако желаете обаче, ще проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 32 на 28 гласа приема се. Не с голямо мнозинство, но се приема 19. Против? Въздържали се? Приема се. 20 с устното изменение за? Против?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 13. Нека да проверим. Моля, гласувайте. 13. Прекратете гласуването. 31 гласа за на 26 против. Приема се. 14 за, против. Въздържали се. Приема се. Сега ще ви глас... предложа да гласуваме анблок. Не сте ли съгласни? Разбрах, че не сте съгласни. Напротив, съгласни сте. От 1 до 6. Кой е за? Против? Всичко се приема, казва председателя. И сега гласуваме за целият доклад електронно. Може да четете мислите. Очевидно, вие сте едни особено интелигентни хора, но то не беше много трудно. Прекратете гласуването. 54 на 1 гласа. Поздравления за колегата Уотсън. Сега може да си извадите картите от уредите за гласуване и продължаваме по-нататък по дневния ред. Продължаваме работата. Преминаваме към дебата за регионално споразумение регионална конвенция за паневропейските преференциални правила за происход. Винсент Пейон е Нашия колега Венсан Паян е тук. Той е изработил предложението за решение на съвета. Заповядайте, колега. Ако трябва да напуснат колегите залата, моля да го направят тихо. Това е процедура на одобрение. Е, водещата комисия е Инта. Ние отговаряме само за становището. И имаме вече и график. Графика на Инта беше променен по моба на докладчика докладчика помоли да се изготви още едно а, правно становище, но както и да е, днес ще проведем дебата в нашата комисия. Срока за подаване на измененията се измества за дата, която все още не, е, не ни е съобщена. Сега ще дам думата на колегата Пейон а, и ще помоля останалите внимателно да го слушат. Господин Пейон, имате думата. Е. Благодаря, господин председател. Както казахте, ние изготвяме становище за установяване на преференциални правила за происход. Темата е много техническа, но освен това, има и сериозни последици за тези южни страни. Конвенцията, да поясня, има за цел да е, регулира преференциални правила за происход, т.е. критериите, които определят е, страната на происход на определен продукт и е, да се формулират преференции, търговски преференции между минимум три страни. Разпоредбите на конвенцията се е, прилагат в е, пан-европейската средоземноморска област, Европейския съюз, участващ, държавите участващи в Барселонския процес – държавите от е, европейското, е, от свободно, европейското пространство за свободна търговия, Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштайн, а също и в процеса за стабилизиране и асоцииране, т.е. източните Балкани. Западните Балкани, извинете целта е да се рационализира текста, защото в момента има над 100 двустранни документа в областта на правилата за происход. И сега целта е да се предложи един общ текст, който да замести тези двустранни споразумения, също така и да се редактира, да се опрости съответния текст. Това ще ни даде възможност да се интегрират новите партньори в зоната Украина, например, и Либия. Втората цел е интегриране на държавите от Западните Балкани в съществуващата система, защото до момента имаше различни договори за търговски преференции с тях. И третата цел – е да се улесни обмена между страните членки, като се има предвид, че възможностите, които се предоставят на някои от южните страни да се ползват от тези преференции, е, до сега осложняваха системата и по този причина е, държавите не използваха съответните си права за облегчен е, вносен режим Позицията, която имам желание да бъде прията, е много положителна, защото целите са напълно похвални. Целта е за задълбочаване на економическата интеграция на, на региона, което е много сериозна цел на нашата политика за Средиземноморието. Освен това, нашите партньори от юг и от изток е, имат желание това да бъде направено, а след е, и събитията в арабския свят, това също е един много положителен акт. За това енергично препоръчвам на комисията да подкрепи е, бързото приемане на тази конвенция. Освен това, се намираме в един доста особен контекст, нека да ви припомня. Приемането на конвенцията, колкото и да е положително, няма да е достатъчно, за да се постигнат всички изменения, за които ние търсим. Трябва да отидем и по-далеч. Конвенцията няма да влезе в сила във всичките си аспекти, ако не се преодолеят всички бариери. И за това страните от юг трябва да премахнат бариерите помежду си и да се сключи споразумение за обмен между страните от юга, т.е. махребските страни. Второ, конвенцията се базира на добро сътрудничество и доверие между страните, които я подписват, включително мит, митническо сътрудничество, което не винаги съществува. Така че е, информациите, не само които имаме от изготвящите документа, но и от гражданското общество, ни очертават някои елементи на безпокойство за това, че някои неща не са решени в подробности. Например, продукти, които идват от палестинските територии, се внасят от Израел. Така че за момента ние нямаме за цел да решаваме такива тежки въпроси и да започваме едни много сложни дебати, но все пак искаме от комисията да направи едно подробно, обективно изследване на реалната ситуация, за да сме наясно с климата и контекста на приемане на конвенцията. И накрая с това приключвам сключването на това споразумение ще бъде е, полезно, но то трябва да бъде достатъчно бързо, за да може да се наложи един е, паневропейски средиземноморски режим, който е устарял. Той съществува от 70-та година. А, така ще можем да постигнем и по-амбициозно развитие на търговските политики на Европейския съюз с партньорите ни от Средиземноморието, особено в новия политически контекст. В такъв смисъл тези мерки са още по-спешни. И е, перспективата, която се изправя пред нас е да изкажем своето становище и да развиваме една по-амбициозна търговска политика към тези региони с цел да улесним и да интегрираме по-добре търговските си отношения с тези партньори. Благодаря. Благодаря на господин Пейон. Госпожа Антрикена има думата. Благодаря, господин председател. Докладчик в сянка съм по тази тема от името на групата на НП. Мисля, че идеята за сключването на единна конвенция, която да обединява всички споразумения относно правилата за происход в Средиземноморския регион, е много добра. Към момента действат 60 различни споразумения, които са източник на редица технически и административни проблеми, както за износителите, така и за митническите органи. Конвенцията, по която говорихме, обединява всички протоколи, споразумения и правила за происход, които са договорени между партньорите. В случай, че бъде сключена тази конвенция, ще действат единни правила за всички заинтересовани лица. За да намали товара това число и административния товар, Европейският съюз обмисля сключването на тази регионална конвенция за преференциални правила за происход. Тя ще действа като отправна точка за сключването на споразумение за свободна търговия. Дълбоко съм убедена, че с оглед на постигането на интеграция в Средиземноморския регион и особено като се имат предвид неодавнашните промени там, конвенцията ще бъде инструмент за въвеждането на по-структурирана схема за търговия в региона. Тя ще е и крачка напред към създаването на единно търговско пространство – Министерствата на търговията от Евросредиземноморския регион вече подписаха конвенцията тук в Брюксел. Сега е ред на Европейския парламент да даде своето съгласие. Нека припомня един коментар, който бе направен вчера на заседанието на Комисията по международна търговия. Нашият колега Лени Копа от групата на социалистите говори от името на докладчика. Тя заяви от името на групата на социалистите, че социалистите вече са се свързали с правната служба на парламента с молба да проучат правните последици от израелските поселения на западния бряг. Разбира се, колегите ни имат право да се консултират с правната служба. Ние се консултирахме от своя страна с комисията и тя заяви, че вече е сключено споразумение между Европейския съюз и Израел. Това е споразумение от 2004 година, в което ясно се постановява, че митнически документи, издадени в Израел, ще оказват мястото на производството. Според конвенцията, продукти от Израел, които са внасени от там от 67 година насам, няма да са обект на преференциално третиране. Надявам се, че Оценката на правната служба ще бъде извършена сравнително скоро и че няма да е препятствие за приемането на тази конвенция от Европейския парламент. Практическите последици от конвенцията ще се състоят в тласък за търговските отношения с региона. Одобрявам тази конвенция, тъй като нейното приемане ще допринесе за създаването на зона на свободна търговия в Средиземноморието. Благодаря, колегата Копа. Όπως πολύ σωστά είπε ο εισηγητής, η Περιφερειακή Σύμβαση για τους... Както каза докладчикът, Европейската конвенция за правилата преференциални правила за происход, ще е, замени ред е, протоколи, които се приемат, прилагат в момента и ще представлява една много по-гъвкава рамка. прилагането на двустранни протоколи в момента затруднява много отношенията, както каза и докладчика. Всички страни, които се намират в момент на преход, в момента, които търсят реформи, ще имат ползи от тази конвенция. Искам да подчертая, че в момента имаме възможност да заявим ясно, че трябва да има упростяване на правилата, не трябва да има объркване в митническите процедури. Гражданите имат право в подробности да са наясно какво а, се съдържа в продуктите, какви са съставки. Това са много важни неща. Що се отнася до палестинските територии, ние дискутирахме въпроса в комисията Инта и създаването на колонии там са проблеми, е, проблемни и смятаме, че тези проблеми ще се решат. Искам... Господин Портер иска да коментира току-що казването. Ще му дадем възможност и... Да, господин Паян, всъщност, заповядайте. Темата сме приели много на сериозно и трябва да бъде абсолютно ясно на всички, е, че проблема за продуктите, които идват от колоните е много важен – Текста е формулиран ясно, но е, настоящите разпоредби са толкова осложнени, че митничарите не са в състояние да направят разлика между съответните продукти. За това, от една страна, трябва да има усилия за упростяване, но не трябва и да блокираме процеса. Така че с текста ние се опитваме да внесем напредък. Въпросът трябва да бъде решен, но а, неговата сложност не следва да блокира процеса смятам, че трябва да дадем едно положително мнение за тази конвенция, защото времето също има своето значение. Ehm, eh, Благодаря много. Изненадващо веднъж успяхме да се вместим под определеното време за една тема. Затова сега ще прекъснем заседанието и ще продължим в 4.15, когато ще се срещнем с Махмуд Джибрил, председател на изпълнителния съвет на Националния преходен съвет на Либия.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 Bene, cari colleghi, eh, <clears throat> credo che sia... Скъпи колеги, мисля, че трябва да започваме, да не оставаме нашия гостеничак, като той беше много точен. Това е последната точка в дневния ни ред. Имаме привилегията да се срещнем с доктор Махмуд е, Хибрил. Той е председател на Националния преходен съвет е, на Либия. Провеждаме тази среща съвместно с е, делегацията за връзка с страните от Магреб. Господа, господин Джибрил, Радваме се, е, че днес имаме възможност да се срещнем с вас и да говорим за положението в е, Либия. Можете напълно свободно да е, споделите вашите мисли с нас, така както вие смятате за добре. Особено много ни интересува да научим какви са последните факти от Либия. Вие неодавна бяхте в Китай. И бихме искали да знаем какво излезе от това посещение. Това, мисля, че е най-актуалната тема. Бихме искали да получим поне информация от вас. Освен това, бихме искали да разберем какви стъпки е предприел Националния преходен съвет и какви са очакванията от страна на международната общност в навечерието на заседанието на, за е, по въпросите на Либия е, заседание, което ще се проведе следващата седмица в Истанбул. Благодаря, господин председател. За мен е чест и удоволствие да съм тук днес сред вас и да споделя някои свои мисли с Комисията по външни отношения. Първото ми посещение тук в Европейския парламент бе преди около 4 месеца. Тогава призовах членовете на парламента да ни окажат съдействие за спасяването на живота на цивилни граждани в Либия. Днес се сблъскваме със същата ситуация. Машината за унищожение продължава да работи, както и преди 5 месеца. Ние продължаваме да се съпротивляваме и международната общност продължава да се опитва да спаси живота на цивилни граждани в Либия. Либийският режим продължава да не се вслушва в призивите да прояви разум, да сложи край на кръвопролитията по мирен път. Затова смятам, че от политическа гледна точка, ако международната общност успее да обедини потенциала си, да заговори с един глас, да се изправи срещу незаконните действия в Либия, т.е. ако тя успее да предприеме мерки в допълнение към външната военна намеса и към съпротивата на либийския народ, както и ако успее да предприеме по-съгласувани действия в името на мира и демокрацията, то тогава либийската революция ще успее. Днес Членовете на съпротивата се намират на кръстопът. Според мен трябва да им бъде оказана подкрепа, трябва да бъдат оказани всякакви видове натиск, за да може революцията да завърши с успех. Ако революцията в Либия завърши с успех, това ще е в интерес не само на либийските граждани, защото ще сложи край на агонията им, това ще е в интерес и на Тунис и Египет. Победата на либийската съпротива би била израз на волята за демокрация в Близкия изток. Това би било победа на демокрацията в Близкия изток. Ако, не дай Боже, не успеем в това свое революционно начинание, ако не успеем да установим общество, установяващо се на равни права, демократични принципи и равнопоставено участие в обществения и политически живот, основаващо се на равенство между половете, то тогава, според мен, Ще са ни необходими още десетилетия, докато в страната отново ще могат да се чуят гласовете на демокрацията. С други думи, революцията не е само либийска кауза. Това е всеобща кауза за всички страни от Близкия изток, за всички унези в страните от Близкия изток, които имат воля за установяване на демократични ценности и за установяването на мир в света. Либия е богата страна, имаме голямо разнообразие от ресурси, в това число и човешки ресурси. Нашата страна обаче е лишена от какъвто и да било шанс да направи избор за бъдещето си, да изгради едно по-добро бъдеще за децата си. Либийците са лишени от възможността да изградят достойно бъдеще за децата си, да им осигурят качествено образование, добри медицински услуги, качествена инфраструктура и заетост. Нямаме шанс да осигурим заетост за населението, което е над 6 милиона. Либийците нямат възможност да участват в политическия процес, нямат възможност ясно да изразят позицията си. Поради всичко това либийската кауза е не само национална, това е кауза на световно равнище, тъй като тя въплащава демократичните принципи, които следват и други държави по света. Настоящата ситуация в Либия е обект на интерес от страна на политиците. Има много предложения за политически альтернативи за решаване на проблема, но в момента нито едно от тях не е реализирано. Альтернативата за бъдещето ни трябва да се основава на два стълба. Първо, незабавно прекратяване на военните действия, незабавно спиране на военната машина, която изтребва населението, допускане на коридори за доставки на хуманитарна помощ. Тази хуманитарна помощ е необходима както за либийските граждани, така и за бежанците на границата с Тунис. Това са стълбовете, на които трябва да се опира альтернативата за нас. Всякакви други предложения ще са обречени на неуспех. Призовавам вашата комисия да подкрепи либийския народ в търсенето му на политическо разрешение на конфликта за слагане на край на кръвопролитията от страна на режима на Кадафи. Така ще дадем възможност на разума да надделее, ще дадем възможност на либийските граждани да осъществят своите основателни искания. Що се отнася до хуманитарната помощ, за съжаление в момента ситуацията се влушава. Над 4500 либийци днес живеят в Тунис. Те напуснаха Триполи, конфликтните зони, планините, където се водят бойни действия и живеят в изгнание в Тунис. Липсва им подслон, храна, облекло, медицинска помощ. Липсва им практически всичко. За една страна, чието замразени капитали са над 140 милиарда в чужбина, това е политика, която трябва да преосмислим. Трябва да сме наясно с тази човешка трагедия. Наближава Рамадана и потреблението в Либия, както и навсякъде в арабските страни, се увеличава над 80%. Но а, хората у нас не са получавали заплатата си вече два месеца. Нямат какво, с какво да купуват храна за семействата си. А ако не обърнем внимание на тази финансова необходимост и то възможно най-спешно, ще добавим още една трагедия към поредицата трагедии, причинени от режима на Кадафи. Но и този път тази трагедия ще бъде причинена от нашите собствени ръце, не от режима на Кадафи. за да бъдат решени както трябва финансовите проблеми, според мен международната общност трябва да помисли последното. Запазването на един човешки живот е приоритет пред всичко останало. Няма смисъл да се харчат милиони долари за защита на живота на цивилното население срещу бомбардировките обстрела от Кадафи и да оставяме хората да умират от глад или от липсва на медикаменти или от липса на медицински грижи. Стотици са тези случаи на смърт поради това, че хората не могат да получат е, лекарства на време. Затова, когато говорим за човешките, политически, военни измерения, когато съчетаем всички тази елементи, се очертава картината на една трагедия, която либийския народ преживява вече 5 месеца, почти 5 месеца. Затова призовавам отново, обръщам се към вашата човешка съвест и към политическите ви принципи в подкрепа на демокрацията, да застанете зад нас, да подкрепите ливийския народ да победи и да получи възможност да изгради страната си така, както иска народа им, така, както си представят те по своя идеал. Отново ви благодаря за възможността да ми да, за възможността да представя пред вас положението в Либия. Е, абямо, е... Благодаря, господин Джебрил. Имаме седем желащи да се изкажат, може би ще станат повече. Е, ще ще им дам думата в хронологичен ред. Е, няма значение, е, без значение на значимостта на позицията. Започваме с господин Ван Орден. Uh, Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин Джибрил. Господин Джибрил, бихте ли могли да ни запознаете малко по-подробно с Националния преходен съвет? Как функционира той? Каква е структурата му? Имате ли връзки с други лица или организации, които действат извън границата и са в опозиция. Във вторник бе докладвано, че пратеници на Кадафи са се свързали с представители на ООН и се обсъжда оттеглянето на Кадафи от властта. Как ще прокоментирате тази новина? Към момента три арабски страни участват в операциите на НАТО. Какво може да предприеме Националният преходен съвет, за да насърчи и други държави членки на Арабската лига да окажат подобна подкрепа на военните операции на НАТО? Какво послание бихте отправили към правителствата на страни като Германия и Полша, това са държави членки на НАТО с значителен военен потенциал, които обаче не участват в операциите на НАТО на територията на Либия. Какво бихте могли да предприемете, за да отклоните в друга посока онези, които в момента подкрепят Кадафи? Става дума за онези кръгове, които не са особено приближени към режима. Възможно ли е да им се предложи, да речем, амнистия, за да оттеглят те подкрепата си за Кадафи? Ван Орден, а директура економизато... Благодаря на колегата Ван Орден. Вие говорихте дори по-малко, една минута по-малко, отколкото имахте право. Госпожа Десанес. Благодаря. Много се радваме да ви видим отново тук и да чуем отново вашия призив за подкрепа, за солидарност на международната общност за Либия. Ние, разбира се, всички имаме желание революцията да успее. Това е много важно за всеки демократ, независимо дали той е в Ливия, в Европа или някъде по света. И е, в такъв смисъл сме еднакво решени това да стане. Искам да задам два въпроса. Френската дипломация вчера заяви според мен, че политическото решение, едно политическо решение започва да се оформя. Това е цитат. Знаеме вашите изисквания за това под, при какви условия ще започнат преговори, но ме интересува има ли известен марш за маневри и какъв е той? Втория ми въпрос се отнася за една друга тема Алкаида в махребските страни. Акмир се ползва с... Той се оказва подкрепа на армията на Кадафи и евентуално ще се опита да дестабилизира или да се възползва от дестабилизирането на положението в Ливия. И много ми е интересно да чуя какви са вашите мнения по този въпрос. Госпожа Бранднер за 3 минути. Um, Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин Джабрил. Първият ми въпрос е свързан с казаното току-що от колегата по отношение на примирието и прекратяването на военните действия. Какъв е маржът ви за маневри? Какви альтернативи визирате? Приближава празникът Рамадан – ще продължат ли бомбардировките? Въпросът ми е следният. Какво е вашето виждане за политическия процес по отношение на прекратяването на военните действия? Очаквате ли Европейският съюз активно да се включи в този процес? разбира се, под егидата на Обединените нации. Очаквате ли целият Европейски съюз или само определени държави членки, като Франция и Германия, да се включат в процеса? Как смятате може да допринесе Европейският съюз за примирието? Говорихте за прехода към демокрация Знам също, че работите и по преминаването към конституционен ред. Какво е предприел Националният преходен съвет в тази посока към приемане на Конституция? Благодаря, госпожо Брантнер. За да може да получим ясни и точни раз... Е, отговори, ще дам думата първо на господин Джибрил, след което ще продължим с следващите три въпроса. Нека да, да започна с първия кръг въпроси за състава на временния комитет. Когато на 17 февруари започна революцията, още първите дни, когато бе създаден съвета, ние имахме 8 члена. И след няколко седмици вече броя на комитета стана над 30 души, а в момента са над 40. Представяме много градове. Четири града също бяха, допълнителни бяха поканени да участват, но те не изпратиха представители. Просто защото не могат помежду си да се разберат кой е, да ги представлява. И е, в момента сме 49 е, души, които представляват цялата тъкан, така да се каже, на либийското общество. Преходният съвет започна с една пътна карта. Представихме я веднага в, с, на контактната група в Доха. Там формулираме като цел демократично общество на базата на законност, с равни права за участие, без изключение за всички политически сили – и подчертахме нашите цели. Бяха формулирани тези цели в 3-4 страници, разпространихме пътната карта в, е, по всякакви начини, през медии и включително и по електронен път. Днес е, излязохме с още един документ, е, който е, визира процеса на стабилизация след като падне режима. Там говорим за примиряване, за заличаване на раните от режима, за изграждане на, институции, за поставяне на законова основа на държавата – така че това е един много изчерпателен а, е, документ. Той ще бъде представен в Истанбул на срещата, която ще се проведе други ден и е, също е предоставен на медиите. Така че нашите приятели да са наясно на къде вървим или поне на къде планираме да вървим. Вторият въпрос за Кадафи, дали той е готов да сдаде властта. Аз лично ще повярвам на това, когато го видя, ако трябва да бъда честен. Ако се реализира такъв сценарий, ние ще го подкрепим 100% в е, преходния национален съвет. Защото това ще скъси и времето за примиряване и за започване на процеса на из... изграждане на Либия отново. Но, както знаете, е, за момента 6 е, групи участват в контактната група и 6 е, страни, извинете, и две от тях активно участват в запазването на живота на гражданите. Две арабски страни Катар и Емиратствата. И искам да ви уведомя, че резолюцията за затворено въздушно пространство на ООН е, бе те е, взето по настояване на страните от Арабската лига. Те приеха резолюции и призоваха Съвета за сигурност на ООН да въдвори затворено въздушно пространство над Ливия. Така че ангажимента на арабския свят е, се различава в една страна, във всяка отделна страна – някои страни не са активни, но повечето подкрепят каузата на либийския народ. Що се отнася до Польша и Германия, това е въпрос за тех... от техния суверенитет и аз не мога да коментирам начина по който една страна отстоява националните си интереси. Аз посетих е, Германия преди десетина дни и е, външния министр на Германия получи въпроса е, Съжалявате ли, че не сте подкрепили револю... резолюция 1973 на не. Той каза не, това, че не сме подкрепили революцията, не означава, че сме неутрални. Но всяка страна може и има право да избере форума, през който ще подкрепя либийския народ. А, по какъв начин, в каква форма ще се изрази тази подкрепа, това решава самата страна. Въпросът за някои от, от висшите ръководители около Кадафи. Ние изпратихме открити декларации към тези хора, че новата Либия е Либия на опрощението, на приобщаването. Нашата цел е да изградим отново страната с помощта на всички, с изключение на тези, чието ръце са отцапани с кръв, които са се занимавали с корупция или са упражнявали насилие. С тези изключения Либия отваря ръце за всички свои синове и дъщери, за да може да се изгради страната отново от всички. Ние заявяваме, че искаме да създадем държава на законността. А, каква е вината на тези, които са упражнявали насилие? Не сме ние, които ще решаваме за тяхната съдба. Съдът е този, който ще се произнесе, не е Преходния национален съвет. А по отношение на изявлението на Външното министерство на Франция, че в момента се оформя едно политическо решение – Бих казал, че а, твърде много идеи се представят в контактната група и се надявам, че ще се оформи една всеобхватна международна инициатива, където международната общност ще говори с един глас и ще даде една перспектива за решаване на хуманитарната трагедия в Ливия. Предходни инициативи в този дух бяха много кратки, защото бяха твърде едностранчиви. А усилията, които се провеждат в момента, се надявам, че ще дадат като плод една единна международна инициатива на международната общност. И ако в нея се съчетават двата основни елемента на резолюцията от 1973, т.е. прекратяване на военните действия и изпълняване на желанията на ливийския народ да бъдат свободни, да избират ръководителите си по собствена воля, тогава ливийския народ не би се противопоставил на преговори в тези принципни рамки това, което се говори за Алкаида и Махреба. Мисля, че някои от оръжията, които се вкарват нелегално в Ливия през Алжир, повечето доказателства са в полза на това, че тези оръжия се вкарват от лагерите на Кадафи и Режимът твърди, че ако Кадафи го няма, Алкаида ще има сериозно влияние в е, режима, в района, извинете, и се пускат тези слухове именно за да се потвърди тази теза. И че в интереси на западния свят и на източния, Кадафи да си остане на власт, за да не позволява на Алкаида да се разпростира но а, в повечето европейски страни подобни слухове бяха отхвърлени веднага. А, масово хората са наясно, че оръжията са вкарани нелегално от Кадафи и то в подкрепа на тероризма. Така че международната общност трябва да застане срещу подобни безотговорни действия примирие или прекратяване на военните действия като е предварително условие. Как е, да се наблюдава процеса на прекратяването на военните действия? В е, класическия смисъл на думата примирие има когато има война между две армии, а в случая става дума да се прекратят военните действия и избиванията на цивилно население от е, режима на Кадафи. Защото е, бундовете започнаха като мирни демонстрации на гражданите, в, главно в източните части на страната. И режимът на Кадафи бе този, който реши да прибегне към оръжие и да започне да избива младите хора по улиците. Като с това принуди е, невъоръжените лица да търсят начин да се отбраняват. Така че е, въоръженото насилие не бе избор, който направихме ние – ако ние имаме възможност за избор, ние ще организираме мирни демонстрации. Няма да носим оръжие, за да се защитаваме. Ако с примирие имаме предвид един вид прекратяване на въздушните нападения от страна на НАТО, то НАТО трябва да реши дали са били изпълнени условията на резолюция 1973. Основният приоритет на либийската страна е възможността да провеждаме мирни демонстрации. Ние протестираме без да употребяваме насилие, искаме да бъдат удовлетворени основателните ни искания ще се борим до последната капка кръв за удовлетворяването на тези искания и за установяването на демократичен ред в страната. Следователно, прекратяването на военните действия е неразделна част от което и да било разрешаване на конфликта трябва да се даде възможност за предоставянето поне на основна хуманитарна помощ на засегнатите региони. Необходимо е обаче същевременно с това незабавно да се започнат преговори за сключването на демократично споразумение. А едно такова демократично споразумение, едно демократично решение би се състояло в незабавното оттегляне от властта на Кадафи и неговото семейство. Европейският съюз като субект, участващ в наблюдението на примирието, би могъл да се включи в процеса на преговори. Но колкото по-широко е участието на международната общност, толкова по-добре ще бъде това за нас. Трябва да осигурим участието на максимален брой страни под егидата на Обединените нации. Същото въжи и за Европа. По-добре би било да процеса да участва повече от една европейска страна. Е, Благодаря, господин председател. Господин Йорко, с три минути. Добре дошъл на господин Джебрил. Искам да му кажа, че много внимателно изслушах всичко, което ни разказа, е, изслушах въпросите и отговорите. И може би няма окончателни решения, но във всички случаи изглежда, има очаквания ние сме тук да проведем едни откровени е, разисквания и да дадем своите идеи на господин Чебрил. На места на страните, които в момента извършват действия в Ли, Либия, смятате ли, че те ще доведат до демокрацията, която очаква либийския народ? Аз е, оставам с впечатление, че тези страни, които се наместват в Ливия, не съм винаги убеден, че те се наместват там, е, за да подкрепят демокрацията. ако те се водят от подобни съображения, те ще да се намесят незабавно. А това не стана. Всъщност, до момента, до който започнаха бунтовете, същите тези страни подкрепяха господин Кадафи. Имаха споразумение с Англия да се освободят авторите на атентата, който бе извършен в Англия. Та, как ще се създаде демокрация? Как ще се отстрани Кадафи? Това би било много добре, но е добре да си е, задавате въпроси и за мотивацията на тези, които в момента демонстрират подкрепа за вас. Не казвам, че е, никой няма право да се намесва в е, съседните страни, ако вижда, че има опасност съседите да бъдат избити. Естествено, че може да се намесва но може ли да се намесва при такива, с такива съмнителни е, резултати? Все пак всеки ден се избиват е, хора и след е, Афганистан и е, Ирак отново има такава намеса, която е, не води до нищо. Нека да чуем ясно послание в такъв смисъл. Благодаря, доктор Джибрил, че отново се отзовахте на поканата ни. Благодаря и за информацията ви за актуалната ситуация в Либия. Споменахте, че има широка подкрепа за исканията на либийските граждани. Искам да ви попитам какво е последното развитие на нещата на ниво Арабска лига и Африкански съюз. Смятате ли, че тези две организации могат да внесат градивен принос към прехода в Либия? Още един въпрос във връзка с Националния преходен съвет. Доколкото знам, имате връзка с някои представители на режима. Още от самото начало на революцията бяхме свидетели на представители на военните, например, които преминаха на страната на бунтовниците. Смятате ли, че една такава промяна може да настъпи и отново в близко бъдеще? Разполагаме с такава информация от последните няколко месеца. Коментар по въпроса на господин Ван Орден. Преходният съвет поддържа ли връзка с либийците отвъд границата? Каква е според вас ролята на сина на бившия либийски монарх за бъдещото демократично изграждане на Либия? Като българин не мога да не ви запитам а, дали не очаквате да получите малко повече информация за инцидента с българските медицински сестри и палестинския лекар. Тогава те бяха обвинени в заразяването с спин на либийски деца. Това бе един голям политически проблем не само за Либия и България, но и за целия Европейски съюз. Очакваме да получим нова актуална информация по този случай, след като се установи демокрация в Либия. Очакваме да узнаем какво точно се случи тогава. Може ли да ни представите малко повече допълнителна информация? Председателят благодаря на господин Ковачев. Господин Танок, 3 минути. Благодаря. Добре дошъл, господин Габриел, от името на консерваторите и реформаторите. Поздравление за всички тези млади хора, които рискуват живота си да, да отхвърлят тирана. Няколко въпроса. Първо, защо Алжир подмага на Кадафи и позволява на наемници и оръжия да минават през тяхна територия? Като че това е единската арабска страна, която активно подкрепя режима в Триполи. Вие ме успокоихте по въпроса за Алкаида. Добре, че тези слухове бързо се потушиха. Смятате ли, че международната общност бе оказа помощ за това, че се обърна към Международния трибунал и сега Кадафи няма на къде да погледне, освен към Зимбабве, защото където и да отида ще бъде арестуван. Кой ще евакуира наемниците, когато приключи конфликта, защото ако те не бъдат изведени от страната, ще бъдат ли чувани? Има ли вече втори фронт на западната част на страната? Франция успя ли да помогне там. Африканския съюз какво прави и вие какви отношения ще имате с тях след като спре режима на Кадафи? Давам думата сега на господин Джебрил, като ви призовавам да се ограничите в 9 минути. Добре, не 8 и не 10, 9. Ами, толкова време имаше за въпроси, толкова за отговори. Аз ще бъда съвсем кратък. За страните, които се намесват от международната общност в Лирибия на базата на резолюция 1973, никой а, в света не казва, че се намесва там заради демокрацията, а в резолюцията се говори, че става дума за спасяване живота на гражданското население. Вече е, повече от един месец е, започна на места, на, избиването започна от 19 март, така че никой не може да твърди, че страните идват при нас, за да спасяват демокрацията. Защото демокрацията се създава отвътре, тя не може да бъде внесена. Ако демокрацията не е част от културата, от умовете и схващанията на хората, тя няма да бъде дълговечно. Но трябва да има всички съответни институции, избори, правителства и така нататък. Но ние трябва да бъдем демократи в сърцата си, преди да имаме тези институции. Така че съгласен съм с вас. Намесата на страните не е в защита на демокрацията. Никой не твърди, че това е така. Но от 2002 година има международни закони за хуманитарната ситуации, така че международната общност не може да стои само и да наблюдава. Света е вече много свързан с новите медии, с интернет в тази глобализиран свят ние трябва да действаме спрямо това, което виждаме, което е пред очите ни. Иначе ще бъдем в противоречие с собствените си принципи, че обявяваме определени вярвания и не ги спазваме след това. Така че всички, които застават зад нашата кауза, те правят всичко, което могат с различни средства, защото знаят, че тази трагедия трябва да бъде предкратена. Африканския съюз и Африканската лига имаше пътна карта. Тя призоваваше за примирие, за преговори между различните партии, за постигане на политическо решение. Но тази инициатива нямаше конкретни цели, не търсеше смяна на режима, а само реформи, т.е. чисто козметични промени в настоящият режим. Затова не бе дори подложена на обсъждане от нашия народ. Дали очаквам да напускат е, Кадафи приближени негови хора? Да, ние виждаме такива неща да се случват непрекъснато. Виждаме, че и хора от армията се присъединяват е, към нас, някои също и представители на по-нишите кръгове от режима. Но Смятаме, че част от тези присъединявания се режисират и от режима, т.е. хора се изпращат само за да инфилтрират нашите редове и да изпращат информация за това какво се случва при противника. Внукът на царя и дали има нова политическа роля. Никой го не изключваме от политическия процес ако правим това, ще сме просто друг вариант на режима на Кадафи. За българските медицински сестри, мисля, че когато се създаде една законова държава, когато всичко това е, приключи, ако има несправедливост, извършена спрямо някого, е, този казус ще се отвори отново. И сте прав, че е, има твърде много казуси, които е, могат е, действително да бъдат започнани да се разглеждат отново. Всичко ще бъде разгледано, когато имаме възможност. Защо Алжир подкрепя Кадафи? Първо, Надявам се, че нашите алжирски братя в правителството, аз правя разлика между алжирския народ и правителството, се надявам, че правителството ще се слуша в гласа на разума и ще отчете, че историята винаги се пише от народите, а не от управниците. Ние застанахме твърдо зад революцията в Алжир през 50-те години – либейския народ направи всичко, което можа, даде всичко, което имаше, за да окаже финансова помощ, участваха в революцията, проляха своята кръв в борбата срещу колониализма и не смятам, че в момента заслужаваме такова отношение. Затова се надявам, че гласът на разумът ще надделее. Защо го правят? Е, имат свои съображения. Може би берберите на юг се е, притесняват от разпространяването на революцията, защото е, в Марокко се правят реформи именно за да се предотврати революция. В Египет има революция в Либия единствената страна, която остава е Алжир, така че успеха на нашия модел може да се окаже заразителен и за другите. Решението на Международния наказателен съд, дали това опира Кадафи към стената, може би, но той имаше 4 дълги месеца преди това да направи своя да, да реши. А пък дори и сега с това решение има достатъчно възможности той да реши да прекрати кръвопролитията над своя народ. И Кадафи е този, който решава в една посока или друга. Той има всичко в своите ръце, за да реши да прекрати кръвопролитията. Кой ще финансира Африканския съюз след Кадафи? Африканският съюз, според мен, Организацията за африканско единство, съществуваше много преди Кадафи да вземе властта през 1969 година, успяваше да съществува и работеше много добре и преди това. Така че ако финансирането на една организация зависи само от един член, тази организация ще има сериозни проблеми. Това е. Благодаря. минути, ма не Благодаря на председателя Джибрил. Вие не употребихте всичките 9 минути, госпожа Лозинг. Благодаря. Бяха зададени вече много въпроси а, относно фазата на прехода. Бих искала сега да внеса една нова перспектива в тези въпроси, а именно да ви запитам за вашите економически виждане. До сега Либия се отчиташе по а, системата ЕПСА 4, която беше в ущърп на международните фирми. Първия нефт от районите, контролирани от преходния съвет, вече е доставено. Вие е, подкрепяте ли е, приватизацията на енергийния сектор, продължаващата приватизация? Либия знам, че играе важна роля в финансовата структура на африканския континент, Африканската централна банка, Африканската банка за развитие и така нататък. Вие смятате ли, че Либия ще запази тази своя роля и, и ако, изобщо как си представите тази роля на Либия е за в бъдеще? И още един личен въпрос след края на а, размириците. А, ще бъдете ли на разположение, за да заемете някакъв пост в страната? Благодаря на а, госпожа Лозинг, колегата Дав. Господин Джибрил, трябва да призная, че не звучите оптимистично, що се отнася до изгледите за решаването на конфликта по пътя на преговорите. Всички ние оценяваме намеренията ви но нека бъда искрен. Какви по-нататъчни военни действия са необходими според вас за свалянето на режима на Кадафи? Какво бихте изискали от НАТО за постигането на тази цел? Вторият ми въпрос е по-конкретен. Източниците на финансиране на дейността на Националния преходен съвет. Имали ли сте до момента достъп с оглед на финансирането си до замразените активи на семейството на Кадафи в чужбина. Председателят благодаря на господин Дав, госпожа Флотр за 3 минути. Благодаря. Два въпроса, които не са много приятни. Първият се отнася за нарушенията на човешки права, които бяха документирани съвсем наскоро и не за първ път от Human Rights Watch по отношение на отношението към бунтовниците. Как реагирате вие на подобни данни? Считате ли, че това са просто съпътстващи щети поради, поради конфликта или вие поемате вашата отговорност, вие се обявявате за демокрация и свобода? Имате ли механизми, чувствате ли се отговорни за подобни документирани факти за нарушаване на човешки права. Второ, много бях изненадана, че вие толкова бързо подписахте с Италия споразумение за иммиграция. Исках е, да чуя така от ваша страна ясен призив към Европейския съюз да помогнат милионите хора, които са напуснали вашата страна и са в Тунис, Чад, Нигер, Египет. А след като сте подписали това споразумение, вие признавате да приемате обратно емигрантите и да признаете техните права, как си представяте че ще можете да се справите с тази отговорност, която сте приели, след като сте подписали такова споразумение. Благодаря. Сега даваме думата на вас отново, господин Джибрил, докато ни свърши времето. Що се отнася до приватизирането на нефтодобивната индустрия, това ще реши либийският народ, не аз. Имайте предвид, че ние сме една, един преходен орган. Не можем да взимаме решение от името на бъдещи правителства, от бъдещите избранници на Ливия нашата економика, стратегията, която трябва да се формулира за развитие, това ще реши либийския народ. А ние сме един преходен орган, създаден за конкретна цел. Така че по стратегически въпроси ние не можем да се произнасяме. Либийския народ ще реши. Либия и Африканския континент, тези неща ще продължат. Това е въпрос на география. Не бива да се забравя, че Либия е вратата между Африка и Европа. Това е. Тя има стратегическо местоположение и не може Либия да не играе много важна роля в това отношение. Този личен въпрос, който ми зададохте, дали ще бъда на разположение след като приключи конфликта, не. Аз съм заявил, че след приключването на тази задача, която съм е, поела, този ангажимент, аз няма да се занимавам с политика. Що се отнася до това какво е необходимо от военно гледна точка, за да се приключи проблема, нека да ви кажа първо, че не съм настроен песимистично щом стига либийския народ да има, да е решен, че ще се бие за своята свобода, положителното решение е само въпрос на време. Дали ще се получи с военно противопоставане или политически решения, колко дълго ще продължава, няма значение. Важното е хората да направят своя избор и да не правят крачки назад новата Либия ще е, се появи в един момент. Какво искаме от НАТО? Първо, бих, бих говорил не за НАТО, а за международната общност, защото в тази кампания се ангажират и други страни. Тя се води от НАТО, но там фигурират и други страни в кампанията за защита на мирното население. И какво се очаква от тях? докато продължават тези непрекъснати избивания, трябва непрекъснато да продължават и мерките в защита на гражданите. Ние искаме единствено народите по света да признаят нашите законни искания, да ни помогнат да ги постигнем политически, економически, по военен начин, по всички възможни начини. НАТО играе своята роля, която е формулирана в резолюцията на ОНЕ. Ние на място правим всичко каквото можем. Политически и всички други средства и инструменти, които можем да използваме. Не бихме се поколебали да ги използваме за създаване на демократическа уредба на страната. Финансирането на преходния съвет ние в момента нямаме финансиране и се намираме в критично финансово положение. Това, което има в либийските банки в, на изток, около 300 либийски динара, бяха похарчени в първите няколко месеца. Държавните служители не получават заплати вече два, втори месец, втори пореден месец. Абсолютно имаме проблеми с медикаменти. 500 милиона долара са необходими само за набавяне на медикаменти в следващите 6 месеца. Храни не достигат и това ще, този недостиг ще стане още по-тежък порез месеца на Рамадана, когато потреблението се повишава. Така че за след месец и половина ще започнат отново да функционират училищата, но нямаме никакви средства да поемем тези 1,5 милиона ученици. Така че много се, бих желала да има средства за финансиране на преходния съвет. Имаме доходи от бизнесмени, от диаспората, но е, все повече не ни достигат средства, защото международните банки са замразили либийските финанси, ние не можем да имаме достъп до тях и не можем да осигуряваме ежедневните нужди на нашия народ. По отношение на нарушенията на правата на човека, тези няколко инцидента датират от първите дни на революцията. Все още не сме установили кой е отговорен за тях но мога да ви уверя, че ще установим кой е отговорен и че той ще бъде справедливо наказан. Ако се борим за демократични принципи, то трябва да си останем верни и в това отношение. Запитахте ме за споразумението, сключено с Италия. Виждали ли сте го черно на бяло? Колегата би искала да го види. Питам ви дали сте го виждали черно на бяло, защото първо това не бе споразумение, а меморандум за разбирателство. В него по никакъв начин не се упоменаваха миграционните потоци. Бе поето поет ангажимент за третиране на нелегалните иммигранти съгласно разпоредбите на международното право но в никакъв случай този документ не представляваше споразумение, тъй като нашият преходен съвет няма правомощия за сключване на споразумения. Документът представлява меморандум за разбирателство. Президенте Джибрил. Благодаря, господин председател. Джибрил? Беше много полезна и интересна среща. Надявам се при следващата ни среща да можем да говорим за това как вашата страна е намерила пътя към демокрацията. С това приключваме работа. Следващото заседание ще се проведе на 31 август. Желая ви всичко най-добро. Желая всичко добро и на асистентите, и на всички останали. <laughs>